Откривам заседанието. Информираха ме за това, че по време на третия тур е имало инцидент на една от урните. Един от членовете на парламента е отказал да покаже документа си за самоличност и е хвърлил бюлетината си до урната. След този инцидент преброителите са взели единодушно решение да обявят тази бюлетина за невалидна. Моля, по време на последния тур при необходимост да показвате документите си за самоличност. Преминаваме към резултатите от третия тур. 719 е броят на подадените гласове, 29 са невалидните бюлетини. 690 са валидните подадени гласове. Необходимото абсолютно мнозинство е 346 гласа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 Нито един от кандидатите не е получил абсолютното мнозинство от гласовете, поради което ще трябва да се проведе четвърти тур. Съгласно член 16, параграф 1 от правилника за дейността на парламента, за четвъртия тур ще се кандидатират само нези двама кандидати, които по време на третия тур са получили най-голям брой гласове. Това са по азбучен ред депутатите Питела и Таяни. Сега прекъсвам заседанието до 20 часа. В 20 часа ще продължим с четвъртия тур. Благодаря.